Uh, И така. Всички, които имат отношение по темата, която ще разглеждаме с този след обяд са тук. Това е точка 9 е, разглеждане на Европейската система за финансов надзор, разглеждане на измененията. Свен има думата. На него му трябва малко време, докато му се раз... Е, заради компютъра. I, I think, uh, Смятам, че ще подходя по различен начин. Първо искам да благодаря Включен ми е микрофонът. Ще се опитам да говоря на език, на който могат да ме разберат всички. Благодаря за вашите изменения. Предлагам, докато се заредят моите бележки, да кажа, че сме се отправили в една и съща посока като цяло. Искам да приветствам и измененията на мои колеги, които са по-различни от моите. Въпреки всичко, целта на всички е да засилят ролята на надзорната архитектура в Европейския съюз. Има изменения, които имат допълваща роля, спомагателна роля, спомагат за уеднаквяването на текста. Има и различия. Има някои докладчици в сянка, които имат различно мнение. Ще посоча някой от тях. Въпросът е, един от въпросите е свързан с микропруденциалния надзор. Имаше предложение да има абсолютно разделяне. След като проучих позиция на комисията, аз се заличих изцяло от предложението. Сега има различни предложения, свързани с това как да се засили ролята на Европейския орган или Европейския съвет за системен риск, е, ще е възможен компромис. Е, така че да може да се засили независимостта на органа и ще видим колко далеч можем да стигнем по време на нашите така интересни дискусии. Има някои важни различия, свързани с обвързващата медиация. Някои колеги искат да засилят тази възможност, свързана с задължителната медиация. Имаше интересни дискусии. Някои искаха Кей и от ЕКР искаха да има повече правомощия, свързани с медиацията от страна на органа, но освен това и да се формализират някои от неформалните процеси. От друга страна, това не беше потвърдено от Европейския надзорен орган. От друга страна, обаче има проблем и има основание за това, че няма обвързващ характер. Обвързващия характер обаче е свързан с неформалните правомощия. Така че трябва да се вземе предвид позицията на парламента за обвързваща медиация, без да трябва да се борим за всеки един член във всяка една директива и регламент. Искам да ви припомня, а, че много колеги а, смятат, че системата е много сложна и тя не се вписва в общата рамка. Във всяка директива, във, всяка, във всеки регламент сме обсъждали всеки един член, свързан с медиацията. Това а, просто а, прави за европейското законодателство много тромаво. Има и други въпроси, свързани с нарушаването на а, правото на Съюза. Като цяло трябва да дадем правомощия на ЕНО да може да се е, намесвам по отношение на е, законодателството, свързано с предоставянето на такъв тип услуги. Освен това се поставя въпроса и с насоките. Аз съм гор член на тази комисия Господин Клинс помоли да бъдат ограничени правомощите, свързани с насоките, за да не се стигне до прекомерен натиск. Има много колеги, които казват, моля ви, насоки само ако те са посочени изрично в европейското законодателство, свързано с финансовите въпроси е, Понякога законодателите не са толкова интелигентни, понякога не можем да предвидим откъде ще проистекат проблемите. Необходимо е да се извърши преразглеждане, за да се видят други възможности, да се види какво трябва да се прави. Има други насоки, които не са задължителни, но са свързани с даването на обяснение. Има понякога и лобистка дейност, и цели се тези насоки да имат един препоръчителен характер. Обаче, ако сте скептично настроени към законотворческата дейност, е добре да споделите идеите на либералите. Не трябва да се ограничават правомощията на надзорен орган, ам, само защото ние не можем да коригираме нещо или не сме се справили както трябва с някой от ам, въпросите. Има много интересни решени идеи от вас, госпожо председател. Някои предложения са много специфични. Трябва да си юрист, за да стигнеш до такива идеи. Някои предложения са наистина изключителни. Може би сте страдала много по време на този закон, законодателен процес, за да стигнете до тези заключения, но Наистина много интелигентен подход. Ще спра до тук. Има много други въпроси, които бяха повдигнати. Много от измененията а, мога да ги одобря, да ги приема. Добре да има по-малко компромиси, за да можем да предоставим на комисията един ам, текст, който ще може да бъде е, подложен на преразглеждане от тяхна страна. Благодаря на колегите за техния принос. Благодаря, Свен. Преминавам е, към докладчиците в Сянка. Първо ТНП, Астрид има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, много прилежно се справям с задачите ми в качеството ми на докладчик в Сянка. Разгледах всичките 325 изменения, внесени от колегите. Направи го след като Гигот представи своя доклад. И така, накратко, за да не губя много време, ще кажа, че имам основания да оценя някои аспекти като положителни, но други, разбира се, като не толкова положителни. Тази система за Европейската система за финансов надзор – трябва да бъде преразгледана. Това беше казано от докладчика и това е добър а, подход. Относно методите, трябва много ясно да изразя моята позиция по този въпрос. Още по време на първата дискусия а, изразих моите съмнения, свързани с това, с което се занимаваме е тук. Говорим за изготвянето на становище или доклад, който трябва да бъде изготвен до края на февруари, да се предостави на комисията, а комисията пък трябва още през януари да представи а, своя а, а, доклад. Така че ние ще имаме още е, малко време след като комисията публикува своя доклад. Трябва да призная, че у мен се поражат някои съмнения и то по редица причини. Установих, че докладчикът одобрява повечето изменения, които са внесени, но това е малко а, странно. А, някой изготвя доклад и след няколко дни се внасят стотици изменения точно по тази тема. Господин Гигл ще каже, че че до докладите, свързани с надзора, които се разглеждат в парламента, изискват по спешни действия. Може би е направен гледна точка на економия и на средства, но както и да е този доклад е представен. Ам, Докладчика дойде по-късно, както и двама докладчици в сянка. докладчикът в сянка пък си... Не, извинете, докладчик пък си тръгна малко по-рано. Това не ми се струва много удачно. Разбирам докладчика след неговите разяснения. Това е проблем, който засяга не директно докладчика, ами всички колеги с този доклад по собствена инициатива. Е, ам, обременен с прекалено много подробности, препратки. А, има много допълнителна информация, която всъщност а, размива съдържанието. И така просто се губи от поглед същността на темата. Относно правомощията, понякога реагираме много чувствително, Е, говорим за демократични органи, които обаче нямат е, една и съща степен на легитимност. Но от друга страна, е, законодателите трябва да се концентрират върху законотворчеството и да правят разлика между законодателството и правомощията. Относно органа, който се занимава с финансовия надзор, трябва да се каже, че тук говорим за специалисти, но липсва специалист, например, който да разбира от... L'on devient illégitime à mes Но... С селско-стопански деривати. Нашата работа не е да изготвяме доклад, който да има консултативен характер, но с цялата ми скромност трябва да кажа, че комисията ЕКОН им заема доста важно място в Европейския парламент. Трябва да се изготви един доклад по собствена инициатива, който трябва да е достатъчно точен. Но не трябва да. А, да бъде нечетлив. Ще ми се колегите, които преговарят с мен и споделят моите искания, да ме подкрепят и в крайна сметка да бъде изготвен един доклад, който е кратък, достатъчно а, точен, а, без да пропуска важните подробности. Относно съдържанието ще кажа някои неща. В началото казах, че не виждам някакви непреодолими а, различия в нашите мнения. Не трябва да забравяме, че европейския надзор се намира в една постоянна промяна. Ние трябва да съпътстваме тази промяна. В противен случай ще трябва постоянно да се изготвят нови доклади, което няма да бъде взето на сериозно от останалите. Повечето тук са проевропейски ориентирани и връзките с националните органи трябва да бъдат отслабени. Трябва да се дават повече възможности за управленския състав и повече възможности по отношение на а, правото на глас. Относно ЕЦБ, там трябва развитието да ам, протича достатъчно плавно. ЕЦБ е, трябва да има водеща роля в рамките на органа, защото се справя много добре и разполага с управленски опит. Такъв управленски опит не се добива тук така. Това беше казано и вчера. по време на едно заседание беше казано, че понякога се а, излиза извън рамките на дадените правомощия. ЕЦБ обаче реагира на това и каза, че ще направи всичко възможно, за да подобри управлението и да го направи възможно най-прозрачно и да вземе предвид всички искания. ЕЦБ знае, че до голяма степен става въпрос и запазване на доверието в нея. Така че е, ЕЦБ ще направи е, всичко възможно да се придържа към заложените правила. Аз съм е, против абсолютното разделение между органите. Да се надяваме, че докладът, когато бъде окончателно изготвен, ще бъде достатъчно представителен, достатъчно отчетлив и ще отговори на очакванията на законодателя. Благодаря. Сега от а, а, името на Социалисти демократите Ентули. Muchas Bueno, yo he presentado 34... Благодаря. 34 изменения съм внесъл. Някои от тях са подписани от госпожа Ферейра, останалите като цяло са от името на нашата политическа група. До голяма степен одобряваме текста, предложен от Свен Гиголд. европейските органи, които отговарят за финансовия надзор. Това е един доста сложен процес. Първите стъпки са направени, но е време да помислим как може да бъде подобрена ситуацията. Може да се мисли в различни посоки от една страна. Е, механизма за реорганизиране на банките, от, другата, от друга страна да си имам предвид е, системата за финансов надзор. Е, говори се за това системата да бъде още по-ефективна, да бъде разширена, надградена, нещата да са последователни да се говори повече или по-малко за сходни структури. Стремим се към уеднаквяване на функциите и действията. А, говорим за микропруденциалния надзор и макроекономическия надзор. В единия случай говорим за ам, а, за застраховането, за, за случаите на неплатежоспособност от страна на банките. Обаче относно макроекономическия надзор няма много опит и е важно а, да разполагаме със съответните инструменти, за да можем да реагираме, когато е необходимо. Добре е да помислим и да видим дали макроекономическия надзор е съвместим с специфичния мандат, на ЕЦБ. Имам тук предвид ценовата стабилност. Дали това са само финансови аспекти? Не говорим ли тук и за растеж, за етост и така нататък? Това може да породи свързани с целите, към които трябва да се стреми ЕЦБ не трябва да се концентрираме и върху економическото управление, така както се прави в Съединените щати. Направил съм някои предложения, свързани с макроекономическия надзор препоръки съм изготвил, свързани с упражняването на контрол. Важното е, е да се направи препратка и към европейския е, семестър и развитието на економическото управление. Друг въпрос е свързан с това как може да се подобри функцията на надзорния орган. Какво може да се направи? Например, повече правомощи и поемане на повече отговорност от страна на председателя на органа. Това може да доведе до по-добре изпълнение на задачите, да се внесе повече гъвкавост. Um, без разбира се да се оставят на страна колегиалните взаимоотношения. Може да се предвиди един по-широк обхватен мандат, може да се помисли и за засегнатите страни и за това какво е тяхното участие в целия процес. Те също трябва да бъдат обхванати. Ам, Имам изменение и по тази тема. Сега един друг въпрос за развитието на нови дейности, като например медиацията. Задължителната медиация, тя може да се използва в конфликтни ситуации, когато се засягат отношенията между така наречените home and host, приемащи, гостуващ. Този принцип се отнася, разбира се, до самата медиация и до това, че тя трябва да бъде последователна, да се реагира, когато възникне конфликт Органите също трябва да са в състояние да а, поемат собствени инициативи и да дадат своя принос на европейско ниво, така че на европейско ниво да се а, постигне а, известна сплотеност. добре да се кодифицира всичко свързано с защитата на потребителите и защитата на инвеститорите. Това е един аспект, който е обхваща задачите на надзорния орган. Има два, два нови принципа, които бяха въведени. Принципът за а, надзорът съгласно законодателството от Базел. Тези принципи трябва да бъдат доразвити в бъдеще. Корпоративното управление също е важно и регламента, свързан с спасяването на банките с собствени средства, със собствен капитал. И така, системата на управление а, е, трябва да се променя в зависимост от развитията на финансовите пазари. И на следващо място. Надзорът върху трансграничната инфраструктура. Това са европейски структури, които трябва да бъдат е, подложени на контрол директно от надзорния орган, за да се е, избегнат е, излишни конфликти и да се реагира в ситуации, в които се стига до сложни арбитражни процедури. Има и други аспекти, които мога да засегна, но тези, които, на които вече се спрях, са най-важните. Моите предложения целят потикнат докладчика да помисли за нови възможности. Разбира се, ние искаме да постигнем консенсус. Благодаря. Улф Клинц, Алде. Благодаря, Шарам. Ще започна с критиката, която изрази е, Свен, а именно надзорния орган е, да има задължението да провежда медиация и да дава е, насоки, които да имат обвързващ характер. Това трябва да се решава законодателя на първо ниво. Видяхме, че в началото на годината ЕСМА, това може би беше във връзка с досието по ЕМИР, бяха изготвени насоки, които предвиждат промяна на първо ниво, свързано с законодателните процедури на мнение съм, че на първо ниво трябва да се вземе решение дали надзорния орган а, трябва да а, провежда задължителна медиация или не. По отношение на Европейският орган за системен риск, трябва да внимаваме а, той да не да не поема а, роля, която не е предназначена за него. Относно макроекономическия надзор, да, органа отговаря за него, но не и за микропруденциалния надзор. Затова е, трябва внимателно да се поставят е, допълнителни искания и е, да се предвижат е, други задачи, е, които да изпълнява органът. Не смятам, че такъв тип действия попадат в правомощ, рамките на правомощията на Европейския орган за системен риск. По, а, поставя се въпроси по какъв начин сме изградили Европейския орган за системен риск. Вече имаме някакъв опит и можем да направим равносметка. А, този орган е много тясно свързан с ЕЦБ. Тогава имахме ам, основателни аргументи да го направим. И тогава председател на ЕЦБ беше е, направен и председател на този орган, но не знам сега дали е, това е било най-удачното решение. Е, няма значение дали е, ще остане част от ЕЦБ или не, или ще е по чапката на ЕЦБ, или ще бъде изцяло отделен. Това не е толкова важно. Важно е този орган да не е под прякото въздействие на ЕЦБ. Относно възможностите за гласуване в рамките на управителния съвет. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се включат и по-големите държави членки. Дали ще е достатъчно обикновено мнозинство или квалифицирано мнозинство, това е въпрос, по който трябва да се помисли допълнително. Предложението а, да се засили контакта на Европейския надзорен орган с гражданите. Това предложение е напълно разбираемо и заслужава а, поздравления, но все пак не е много а, практически удачно. защото а, ще се отежни работата на надзорния орган, а целта ни е а, е, да се опрости работата на органа, да се сведе до там, че се задават а, въпроси, на които се отговаря или се отговаря на най-често задаваните въпроси. Важно е и по тази тема съм съгласна с докладчика, че а, за надзорния орган е важно да има достъп до информацията, която им, им е необходима. В миналото това беше проблем, особено когато е, се изкуши информация от е, трансграничен мащаб. Трябва да се гарантира в е, бъдеще, че ще се избере един формат, и ще се намали бремето, свързано с предаването на данни от финансовите институти, от финансовия сектор като цяло и за това, че няма да бъдат поставени някакви бюрократични пречки. Трябва да се помисли по този въпрос. Освен това, а, надзорните органи. Дали те разполагат с тази независимост, която би трябвало да разполагат. Те са свързани с комисията, а, работят в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. А, чухме също така, че и председатели на националните надзорни органи дават много малко поле на действие на председателя на председателя на Европейския надзорен орган, ръцете трябва да бъдат развързани и да може да действа достатъчно свободно. Независимостта е свързана и с това дали има достатъчно средства. Всички сме на едно мнение, че средствата не са достатъчни и а, Относно набирането на персонал, е, има проблеми, защото тази мнима свобода, която е дадена на практика, не може да се е, използва. Това са основните е, теми, върху които исках да се спра. Още нещо, нещо, което и свен спомена, въпросът свързан с нарушаването на законодателството на Съюз. Дали този въпрос е проучен достатъчно задълбочено? Аз си правя изводите, че възможностите за провеждане на разследвания от страна на надзорните органи са много малки. Чудя се дали всички възможности са изчерпани. Ако не е така, нека да помислим по този въпрос. Благодаря, Екаре. Кей. Благодаря. Мисля, че в голяма степен сме на едно мнение с другите докладчици Сянка, но на този етап съм съгласна с госпожа Люлинг. Не бива да пренаписваме първоначалните законодателни актове за европейската система на надзор. Аз смятам, че през този мандат това е един от най-важните въпроси и ЕЦБ е трябва да координират надзора. Те вече идентифицираха основните рискове, координират различните органи и мисля, че банката да добре извършва координация на надзора в държавите членки и следователно мога да кажа няколко неща. Първо за независимостта. Не бива да отслабваме общата роля, която организацията пое, ежедневната намеса ще промени нивото на независимост и няма да има такъв цялостен поглед върху нещата когато става въпрос за надзор на бюджета и дали надзора трябва да се финансира чрез бъдещи такси върху пазарните сделки, мисля, че това ще подкопае независимостта. Местните, националните експерти трябва да участват повече, това ще помогне. И за да засилим независимостта, трябва да дадем формален вид на съветите, е, които постъпват е, от е, Европейският надзорен орган. и по този начин ще бъде по-лесно да се консултират дали да отделим, да отделим постовете на председателя на ЕЦБ от председателя на съвета за системен риск. Има различни доводи, предвид на това, че вече променихме правилата за гарантиране на независимостта на гласуването при предвид на въвеждането на единия механизъм за надзор. Мисля, че а, независимостта на надзорните органи е от особено важно, за да, е, важна, за да може да се извършват проучвания при евентуално нарушение на европейското законодателство. Смятам, че правомощията са значителни и мисля, ще да започнат да се прилагат малко повече, отколкото до сега. Друга област, в която контролните органи трябва да се намесват, са потребителите. Дали са инвеститори или клиенти на банки или застрахователни агенции, трябва да се обръща повече е, внимание на защита на потребителите на този род услуги в Европейския съюз и тези органи са добре поставени, за да извършват този контрол. Необходимо е да подобряваме а, съвместната дейност между тези органи и а, Генерална дирекция конкурентоспособност. По този начин ще следим и а, за практиката а, в Европейския съюз. Има някои практики при продажбите, специално с които не са а, за доброто на потребителя. Има и други области, където ще ми се а, да се разработят а, допълнителни помощни инструменти, в частност а, за техническите експерти експерти. Те трябва по-активно да участват при извършването на оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите. Трябва да се следи за спазването на стандартите на регулаторите. Ние като законодатели ще можем да ползваме от тях е, доказателства, които да помагат в бъдеще чрез е, независим економически анализ за вземането на бъдещи законодателни решения, за да не се опират тези решения единствено само на политически съображения. Има мерки, които могат да подобрят прозрачността, както Волф каза, особено във връзките с комисията и изобщо с всички европейски институции. И в заключение, убедена съм, че това е правилен ход. Тези органи действат добре, служат на целта. Не е нужно е, изцяло да се преостройват, просто трябва да им се даде възможност да прилагат правомощията си е, специално следейки за прилагането на европейското законодателство. И е важно от бюджета да не се финансира от европейският сектор, който те трябва да надзирават, защото това ще е, компрометира независимостта им и, както казах, да защитават потребителите, а не само доставчици на услуги. Рано е още, нови са тези формирования, да се правят глобални оценки, но преди да започнем като цяло да ги реформираме, е добре да им дадем възможност да упражняват а, а, своите правомощия и да се развиват и да станат по-зрели като организации. Благодаря. Благодаря. Има ли някой друг, който, освен мен, който се е записал? Няма. Добре, тогава аз ще се изкажа. Свен, благодаря за проекто доклада и аз ще чакам да се запозная с другите изменения. Както казах, нямах възможност да се запозная с тях до сега. Аз имам някои идеи относно засилването на независимостта, ежедневното функциониране, назначаването на председателите, на надзорните органи и как да им се помогнете да лансират дневния ред на Европа. Съжалявам много. Аз като председател на тази комисия се, е, имам склонност да се увличам по процедурните неща, но все пак се постарях да не залита на там. А 8 и 84 са моите изменения, които настояват е, тези надзорни органи да не се водят е, толкова силно от е, конкретните интереси на държавите членки. Аз разбирам откъде идват тези веения а, в предложенията, но ние като Европейски парламент смятаме, че а, такова смесване няма да е, за, а, няма да е много добре. Като цяло европейската система на надзор а, трябва да се разглежда а, като една общност а, и тези органи трябва да се разглеждат като поставени в, на международната арена и представляващи Европа. Както казах, нямаме навсякъде единен а, подход, европейски подход, на, например, а, в Базелския комитет и е нужно да застъпваме по-убедително общоевропейския интерес, интерес, за да не се налага след това да го отстояваме по друг начин, като например регламента за капиталовата адекватност 4 а, има някои знаци, които не са благоприятни и а, графика също а, доста а, неблагоприятен, затова съм внесла някои изменения, за да не се допускат такива неща. Предлагам и съвместен комитет, за да няма дублиране. Също така съм стъпила въпроса за независимостта, в частност по отношение на Европейската комисия. Както каза и Кей, искам комисията да дава обосновки, когато се отклонява от съветите, които е получила в консултациите. Така ще можем и да осъществяваме по-добре парламентарната си контролна функция. Както казахме, това са нови организации, и ще се укрепват във времето. Предлагам надзорните органи също така да се насочат към резултатите от регулаторната дейност и също така да следят новостите в економиката и развитието на финансовите пазари. За това предполагам ще са им нужни още средства, което предлагам да се осигури но трябва да се разгледат резервите. За защитата на потребителите това е, е тема, която има място тук. Струва ми се, че а, е, ролята на защита на потребителите е доста силна, когато става а, въпроса за пазарите, защото там нямат място пруденциалните надзорници. А, повечето от въпросите на защита на потребителя трябва да се а, покрият чрез а, регулаторните а, мерки. И за това ние още се борим с други средства, като например директивата за пазарите на финансови инструменти, защото не можахме да засилим достатъчно от, от гледна точно на пруденциалния надзор нещата в регламента за капиталовата адекватност. Аз смятам, че подобен род и изменения биха могли да се квалифицират в известен смисъл като политически и не всеки би искал да ги подкрепи. Аз смятам обаче, че взети заедно тези идеи могат да дадат добър резултат. Това е видно от провеждането на редица съвместни заседания, които сочат, че има единомислие. Като колегите, аз мисля, че трябва да помислим още какви са и първоначалните ни идеи, които заложихме, създавайки съвета за системен риск. Това са организации, които попадат под управлението на Централната банки и трябва да има начин да се излезе от склонността да се повличат по общо наложените виждания и идеи, които могат да им повлияят от централните банки. Има обикновено обичайни заподозрени, които са в економическия и научен комитет, но аз мисля, че не само там. И трябва да преосмислим още веднъж нещата, за да имаме един орган, който има по-силни правомощия, да не е толкова голям, за да не му е трудно редовно да заседава и да взема лесно а, решение. Предвид на ограниченията, мисля, че съвета до сега се справя много добре, въпреки всичко. Все пак струва ми се, че а, това е въпрос на основната а, организационна структура на съвета и може би там трябва да се пипнат нещата. А, сега а, колегите ще започнат да влизат в а, залата за да гласуваме. С това бързичко давам думата на Свен. А, в отговор на някои от основните тези, които се споделиха, както казах, с вашите изменения, Госпожо председател, съм съгласен в общи линии. Бих се съгласил, че има въпроси, по които няма да намерим единно виждане. А именно за това къде да бъдат домицилирани тези органи, дали всички да бъдат на едно място, също и за правилата на гласуване. Мисля, че просто трябва да подложим тези идеи на гласуване съгласно нашите правила. И имаме различни виждания. Аз лично трябва да скажа, че не съм съгласен, че демократичното гласуване трябва да се определя от размера на съответния финансов пазар, защото когато гласуват, гласуват хора, а не евра, лири стерлинги, крони или така нататък. Сигурно оживено ще дебатираме тази тема, но тя не трябва да ни отвлича от основното. Съгласен съм с Кей и с председателката, че трябва да се засили ролята в областта на защитата на потребителите. Това въжи за застрахователите и за банките. Според мен има проблеми в начина по който въпросът се разглежда в момента и това ще се промени с влизането в сила на директивата за пазарите на финансови инструменти, защото там има доста моменти от това естество. Друга важна тема бе поставена от Астрид. Доколко подробно трябва да се разписат нещата и доколко може да се стигне до объркване поради това, че гадният докладчик е изсипал толкова много на брой изменения. Трябва да кажа, че тези изменения не са само резултат от двете ни проучвания, те са резултат и от анкетата с трите надзорни органи, <clears throat> както и с, евро, а, с консултациите с Европейския съвет по системен риск. Приемеме сериозно тези идеи, но съм напълно съгласен, че всички изменения заедно трябва да доведат до един текст, който да е вътрешно непротиворечив и четлив. За това ще се радвам да намерим компромис. Трябва да отбележа обаче, че няма полза да се провеждат и изследвания и след това да не ги ползваме като основа на законодателната си дейност. Това а, също така не ни дава право да а, загърбваме принципите. Това е нов законодателен акт, но трябва да а, вземаме предвид натрупаният вече реален опит, за да ни приемат на сериозно, да бъдем конкретни и точни, а текста да е добре организиран като структура и а, да може да се чете и разбира. Надявам се, по тези принципи ще се обединим. А, Кей също и вие, Волф, а, говорихте за случаите на нарушение на европейското законодателство. И там има проблем. Виждам известно напрежение в твоите текстове, Кей, защото аз предложих на председателя да се дадат правомощия, например да започва определени процедури, като например анкетни проучвания за проверка на данни, както и е, разследване е, за евентуално решение на европейските е, разпоредби. А ви, ти предлагаш да ограничим, или поне някои колеги предлагат да ограничим тези правомощия сериозно. Проблема до сега с, с, с надзорните органи бе, че те получават известни правомощия да разследват случаи на нарушаване на европейското законодателство, но за да ги осъществят трябва да дойде решение от съвета на надзорниците. Един вид, както каза и председателката, този съвет се явява като един вид нов съвет а, на европейския, а, от ранга на Европейския съюз и не може да оставим нещата така а, трябва да направим така, защото модела да работи, без да се задейства този проблем с те наречения мини съвет. А, иначе защо да влагаме в нормативни актове правомощия, които почти никога да не се а, прилагат? Същото е и с задължителната медиаторска роля. Както казва Волф, дори да го пишем навсякъде във всички европейски норми, ще ни трябва някой да вземе решение, за да се задействат тези процедури. И може би това е най-големия проблем, а, който установихме по отношение на функционирането на надзорните органи, затова не бива да го загърбваме. Съгласен съм с Гвендолин за макроправомощията. Не искам съвместния комитет да има по-големи правомощия, за него съм съгласен с председателката. Вие имате добра позиция, тъй като председателката е от вашата държава, но има 8 различни опции за налагане на вето. Там трябва да се поработи, но съм съгласен напълно, че е, там текста има нужда още да се пипне. Освен това стои целият този проблем с е, информацията. Волф, там имаме някакво разминаване и трябва да намерим решение, защото често а, тези органи нямат правомощията да получат а, информацията, защото за това трябва да се доби, допитат до мини съвета. Не е приемливо надзорните органи да отправят питания а, към институциите, както и националните надзорници както и е, е, Европейският съвет е, за рис, системен риск и тези институции трябва да наемат много служители просто за да се занимават с отговаряне на тези въпроси, просто защото те са в различни формати. Т.е. трябва да има силно сътрудничество без правомощия за блокиране. Това е един от въпросите, на които трябва да намерим решение за е СССР. А, интересно ми стана вчера това, което каза Марио Драги. Той на практика намекна, че има известен проблем, че има твърде голямо съсредоточаване в, на, на едно място. А, и макар, че подкрепям идеята да има а, разделение, мисля, че а, ЕЦБ трябва да поеме а, ключа, защото тя бе основната институция, която ни помогна да запазим еврото. Мисля, че сте съгласни. Също но мисля, че председателя на управителния съвет на ЕЦБ а, разполага с повече от 24 часа в денонощието и това стана а, ясно. Това, през тази а, криза той не работи така активно, както би могъл да а, действа и това поставя на маста въпроса за прекалената концентрация на отговорности на едно място. И така сега ще ви благодаря да изразите желанието си чрез гласуването. Благодаря. Сега а, ще се радваме да получим първият а, вариант на компромисни предложения. Всички заедно изградихме е, една палитра от интересни предложения. А сега трябва да преминем към следващата точка. Не. Трябва първо да ви кажа, че ще гласуваме на 23 януари в комисията с цел да поставим а, текста на гласуване в пленарно в, в, през февруари. Сега. Okay, uh, for the next, for agenda point 10, we have a consideration of amendments Um, така, последващата десета точка от дневния ред е, имаме е, съображения в е, връзка с Европейската инвестиционна банка. Докладчикът не е тук, но доколкото разбирам, няма разногласия между докладчика и докладчиците в сянка, но във всеки случай трябва да разгледаме измененията и допълненията, макар и съвсем скоро да предстои да гласуваме. Има ли някой, който желая да се изкаже по тези изменения и допълнения? Доклад за ЕИБ. Колкото виждам, няма. Вернер, желаете ли да вземете думата? Да, заповядайте. Смятам, че няма някакви противоречия, свързани с доклада. Ще гласуваме, разбира се, след малко. Списъкът за гласуване е обсъден. Становището е балансирано, поставя се а, акцент върху устойчивото развитие. Основните искания са а, включени чрез измененията, по които ще гласуваме след това. В а, центъра на вниманието се поставят и екологичните проекти. Някои от тези искания обаче са отхвърлени. Така някой друг желая ли да се изкаже? Така, в такъв случай, съмнително безспорно, сега ще трябва да пристъпя към съобщенията на председателя, колко се може по-скоро преди гласуването. Първо по отношение на графика на заседанията на комисията през 2014 година. Графикът е прият на 17 септември тази година. На членовете се напомня, извинявайте, Нали, това го правим преди гласуването, за да сте повече тук и да може да чуете какво казва председателя, а не просто да си приказвате, и да не давате ухо. Сега, съжалявам, председателския съвет е, е предвидил такава процедура и значи, напомня ви се, че предвид е, е, парламентарната седмица заседанието на 20-21 януари предстои сега да се проведе на 22 януари, сряда, от 15 до 18.30. Председателката е прекъсна. Uh, when it's quiet. And also Thursday, the 23rd of January, from 9 until 12.30 and 3 until 6.30. And the committee meeting... Заседанията на комисията съответно ще е, бъдат обявени на уебсайта. За директивата за преструктурирането на банките е, на 11 декември в Страсбург стигнахме до съгласие относно техническите аспекти. Директивата. Директивата ще влезе в сила на 1 януари 2015 година а техническата система, която я съпътства 1 януари 2016 година. Последно заседание на е, експертния комитет се състоя през целия ден вчера и днес. Председателката отново спира. Не, вижте, когато стане прекалено шумно и вече себе си не мога да чуя, спирам. Сега, така че ако искате да пристъпим към гласуването по-бързичко, предлагам да бъдете тихи още известно време. Така, и последно, то казах, експертно заседание все още е в ход. Е, вземането на становището на комисията по точка 70 от правилника ще стане когато текстът бъде готов. Е, предвид гласуването в пленарната зала, сега това е насрочено за февруари, но датата може да се промени е, във връзка с разговорите по друг документ. и до, за, за DGS гласуването се очаква да се произведе по-късно през февруари до година. По отношение на, на МИФИТ, последното заседание на триалога беше през декември, бяха обсъдени различни въпроси. Further progress has been achieved Постигнат е напредък. Остават още политически въпроси за обсъждане. 12-то заседание на триалога ще се състои утре. Това по директивата на, за пазара на финансови инструменти. Злоупотреба с пазарно положение. Последното заседание четвърт на триалога на 10 декември Страсбург бе постигнат напредък по отношение на е, място на подведомственост, е, професионална квалификация и е, следствени е, действия. Въпросът за отговорността на юридическите лица, по всичко това е постигнат напредък. За сега не е насрочен следващ триалог. Очаква се съветът да съобщи на парламента своята позиция след е, като неговата работна група заседава на 16 декември и да се, да се надяваме, че на този етап ще се стигне до заключение, т.е. няма да се наложат повече е, е, тристранни разисквания. Това бяха съобщенията на председателя. Сега дано да можем да пристъпим към гласуването ако не възразявате технически проблеми от, от последния момент, предлагам 3 минути да отложим за 3 минути гласуването, понеже изчистваме все още някои технически детайли. so there are just some final touches happening on what is an important vote, so we'll wait until those... Така, значи някои последни промени се въвеждат в един от текстовете за гласуване, ще изчакаме.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 гласувате за проба. един членове, 43 ма вече, 38 са натиснали бутоните, 39, 40. ма все още не са натиснали бутоните, двама не са ги натиснали. Е, винаги се притеснявам, когато един човек остане да се помайва. Да, всички, значи си натиснахте бутоните и всичко е наред. 30 са доволни, 8 са недоволни, 5 има не знаят. Корина, искате думата? Да започнете с единния механизъм за реорганизация. Ще ми се да кажа нещо преди това понеже в последния момент водих някои разговори с колегите относно приложното поле и ако ми позволите, ще прочета две изречения буквално, за да се изясни. Тъй като приложното поле на уредбата на механизма за реорганизация е огледален образ на приложното поле на механизма за надзор. Нали, обхващат се всички банки и в единия и в другия е, механизъм. И е, вече когато стане дума за вземане на решения за реорганизация, особено когато се привличат средства от фонда, решенията трябва да бъдат взети от съвета на единния орган по реорганизацията. Значи, това също трябва да се има предвид. Okay, thank you very much. And I'm told that there are one or two oral amendments. Така има едно-две устни изменения.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 тук първо имаме устно изменение от ЕКАРА, добавяне на думите и комисията, and the commission, за това изменение, против това изменение, въздържали се, отхвърля се. Остава първоначалния текст на Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета. Да проверим втора част, добре. Извинявайте, ако съм прибързала. Гласувахте ли? Да, приема се 24 на 21. И трета част от Е за против. Въздържали се, приема се Стигаме до 307 изменение, като го намеря. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно да проверим 307, добре, ако настоявате, мисля, че беше ясно. ЕНП бяха оставени сами на себе си, с други думи. А още двама трябва да гласуват, моля ви. Прекратете с гласуването. Отхвърля се. 24 има против на 19 за. Компромисно F. За, против, въздържали се, приема се. Ужасно е това място, казва председателката. Компромисно Г. За, против, въздържали се, приема се. ГА за, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно М за, против, въздържали се, приема се. Н първо имаме устно изменение от НП и зелените. устно изменение за, против, въздържали се. Май трябва да проверим по устното изменение по N. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Устното изменение се приема. Сега гласуваме компромисното изменение в съответно изменено току-що за, против, раздържали се. Мисля, че се приема. И то със същото мнозинство. Компромисно О Предвижда се разделно гласуване тук на две части за първата, против въздържали се. Приема се втора част за, против въздържали се. Отхвърля се. Нататък към 587. 587 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно П за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Q за, против, въздържали се, приема се. Компромисно R поредно сплитно, т.е. разделно гласуване. Примене на две части, нали? Първа част от компромисно R за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. Т за, против, въздържали се, приема се. У за, против, въздържали се, приема се. 643 против, въздържали се, приема се. В за, против, въздържали се, приема се. 649 за против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване имаме. А не, оттеглени са частите, няма, няма разделно гласуване по компромисно дубъл Значи в първоначалния си вид дубъл В за против въздържали се, приема се. Компромисно Хикс. Right, page 35. Compromise X in favor, against abstentions carried. 35 се приема. Y за против въздържали се, приема се. YA за Чакайте малко. Не, е известно объркване, Жан Пол. Вие сте против ли? За. Хайде по електронен път. Компромисно изменение YA. Моля да гласувате. А... Не, не си носи очилата и ми е много трудно. Щупих си очилата. А, е, отхвърля се, така или иначе. Така, с един глас няма да мине така или иначе. Значи, компромисно Z за, против, въздържали се, приема се. И сега АА за, против, въздържали се, приема се. АБ за, против, въздържали се, приема се. 731 против, въздържали се, отхвърля се. АЦ за, против, въздържали се, приема се. 732 против, въздържали се, отхвърля се. Павло, съжалявам, това <laughs> беше също ваше. АД, компромисно АД с устно изменение на екара, първо устното изменение за устното, против устното, въздържали се, отхвърля се устното изменение, значи компромисно АД в първоначалния си вид, против, въздържали се, приема се компромисно изменение АЕ за против въздържали се приема се. АФ за против въздържали се приема се. АГ за против въздържали се приема се. АХ за против въздържали се приема се. АИ за против въздържали се приема се. АЙ за против въздържали се приема се. АК за против въздържали се приема се. АЛ за, против, въздържали се, приема се. АМ за, против, въздържали се, приема се. АН за, против, въздържали се, приема се. АО за, против, въздържали се, приема се. АП за, против, въздържали се, приема се. АК за, против, въздържали се, приема се. АР за, против, въздържали се, приема се. А С за, против, въздържали се, приема се. А Т за, против, въздържали се, приема се. А У за, против, въздържали се, приема се. АВ за против, въздържали се, приема се. А дубъл В за на две части за против, въздържали се, приема се. Втора част от А дубъл В против, въздържали се, приема се. А Хикс за, против, въздържали се, приема се. А Y за, против, въздържали се, приема се. 877 против, въздържали се, отхвърля се. ДА, БА за против въздържали се приема се, ББ за против въздържали се приема се. 882 за против въздържали се отхвърля се. БЦ за против въздържали се приема се. Б, Д, за, против, въздържали се, приема се. Б, Е, за, против, въздържали се, приема се. Б, Ф, за, против, въздържали се, приема се. Б, Г, за, против, въздържали се, приема се. Б, за, против, въздържали се, приема се. Б, И, устно изменение на Икара, първо по изменението, за устното изменение, против, въздържали се, Отхвърля се. Значи, първоначалният си вид компромиса за против въздържали се приема се. Бейот за против въздържали се приема се. БК за против въздържали се приема се. БЛ за против въздържали се приема се. БМ за против въздържали се приема се. БН за БН против въздържали се приема се БО приема се БП на две части първа част за против въздържали се приема се втора част за против въздържали се отхвърля се БК за против, въздържали се, приема се. БКА за против, въздържали се, приема се. БС за против, въздържали се, приема се. 10-19 за против, въздържали се, отхвърля се. БТ за против, въздържали се, приема се. БУ за против, въздържали се, приема се. БВ за против, въздържали се, приема се. Б В за, против, въздържали се, приема се. Б X, приема се. Б Y за, против, въздържали се, приема се. Б Z за, против, въздържали се, приема се. С А за, против, въздържали се, приема се. Сега, Авко 1 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЦБ за, против, въздържали се, приема се. ЦЦ за, против, въздържали се, отхвърля се. 90-то А да, при отхвърляне на ЦЦ трябва да се гласуват отделните изменения. 89-то. Нали, тъй като компромисното ЦЦ е паднат, значи отделните изменения 89-то, моля, против. Може ли да проверя? 89-то изменение. В сивата част по компромисното ЦЦ. Още петима трябва да гласуват. Трима, един. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Така, второ изменение за, против, въздържали се и това се отхвърля. 90 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверим. 90-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Наистина се приема. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. CD за. Против. Въздържали се. Приема се. CE е за. Против. Въздържали се. Приема се. CF за. Против. Въздържали се. Приема се. CG за. Против. Въздържали се. Приема се. CH за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 и 8. 97 за против въздържали се отхвърля се. ЦХА за против въздържали се приема се. ЦИ за против въздържали се приема се. ЦЙ на две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. 103 за против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против. Трябва да проверим 104. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сейка за, против, въздържали се. Приема се. CL за против въздържали се приема се. CM за против въздържали се прехвърля се. CN за против въздържали се приема се. CO за против въздържали се приема се. 123 за против въздържали се отхвърля се. Добре, да проверим. Да проверим 123-то. Мисля, казах, че се отхвърля, но... Сто прекратете гласуването. Мисля, че излезе както... Да, отхвърля се. Добре. Отхвърля се с... Има, няма 40 гласа. Не, просто проверихме. мисля, след втория омнибус е, е, твърде много се радвахте. Та ето сега малко да ви похладим. ЦП за, против, въздържали се, приема се. ЦК за, против, въздържали се, приема се. А, за, против, въздържали се, приема се. ЦР за, против, въздържали се, приема се. Пето на Авко за, против, въздържали се. М трябва да променим Авко 5. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. CS за, против, въздържали се, приема се. CT за, против, въздържали се, приема се. CB в за против въздържали се приема се. С В, за против въздържали се приема се. С В. А за против въздържали се приема се. Авко 8 за против въздържали се приема се. С Хикс за против въздържали се приема се. С Y за против въздържали се приема се. С Z за против въздържали се. Ще проверим С Z. Още, още се гласува, моля. Прекратихме ли? Е, отхвърля се, както изглежда на екрана, така категорично се отхвърля. Така че без, без значение. Така, сега отделно изменените следователно 158. 158, който е за, моля. Против. Въздържали се, отхвърля се. 146 за. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. ДА за. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим. Авко 9. Моля да гласувате. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването и наистина се отхвърля. ДБ за, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се. Да проверим десето. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 156 явко 11, те са тъждествени, за против, въздържали се, отхвърля се. ДЦ за против, въздържали се, приема се. ДД за против, въздържали се, приема се. ДЕ за против, въздържали се, приема се. 162 за против, въздържали се, отхвърля се. 163 за против, въздържали се, отхвърля се. ДФ за, против, въздържали се, приема се. ДГ за, против. Може ли да проверим? Прекратете гласуването. Приема се с един глас в повече. ДХ за, против, въздържали се, приема се. ДИ за, против, въздържали се, приема се. ДЙ за, против, въздържали се, приема се. ДК за, против, въздържали се, приема се. ДЛ за против въздържали се приема се, ДМ за против въздържали се приема се, ДН за против въздържали се приема се, ДО за против въздържали се приема се, ДП за против въздържали се приема се, ДК първо устно изменение на екара за изменението против него. Искам да проверя. Още един трябва да гласува. Прекратяваме гласуването. Пада, отхвърля се. Деко без това поредното устно изменение, за против се, приема се. ДР за против въздържали се, приема се. ДС за против, въздържали се, приема се. ДТ за, против, въздържали се, приема се. ДТА за, против, въздържали се, приема се. ДУ за, против, въздържали се, приема се. ДВ за, против, въздържали се, приема се. ДВА за, против, въздържали се, приема се. ДW за, против, въздържали се, приема се. Хикс за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Y за, против, въздържали се, приема се. Z за, против, въздържали се, Приема се 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Значи сега по-отделно трябва да гласуваме 16-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, Б за, против, въздържали се, приема се. Е, С за, против, въздържали се, приема се. Е, Д за, против, въздържали се, приема се. Е, Д, А за, против, въздържали се, приема се. А, момент, проверка Е, Д, А. Проверяваме. Извинявайте, явно съм се объркала. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. ЕДА се отхвърля. 17-то изменение, значи. За, против, въздържали се. Също се отхвърля 207 за, против, въздържали се. Също се отхвърля. Е, е, за, против, въздържали се, приема се. ЕФ на, на части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 212 или не, ЕГ за, против, въздържали се, приема се. Сега 212 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 213 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се също. ЕХ за против въздържали се. Приема се ЕИ за против въздържали се. Приема се ЕЙ за против въздържали се. Приема се ЕК за против въздържали се. Приема се ЕЛ за, против, въздържали се, приема се. ЕМ за, против, въздържали се, приема се. Така, сега вече по електронен път ще гласуваме целия текст, съответно изменен и допълнен. Още двама да гласуват. Прекратявам. Някой не натисна бутона си, но прекратете гласуването. 304 ма. за, 3 ма против, 8 въздържали се. А сега по законодателната резолюция, по електронен път. Гласуваха ли всички? Още два мина. Прекратете гласуването. 35 има за, 2 ма против, 7 въздържали се. Сега, докладчикът. Желаете ли да се гласува относно решението за встъпване в преговори със съвета? Така, значи гласуваме решението за постигане на договореност на първо четене. Трябва да гласуваме. Така, прекратете гласуването. 38 за, 5 има против, да мина въздържали се. Значи решаваме да встъпим е, в преговори по обичайния ред. Благодаря на всички ви. Uh, Извинявайте, не искам да удължавам гласуването, но искам да благодаря на всички за това, че бяха готови да направят компромис и за това, че с една много силна позиция ще е, бъдем представени по време на преговорите с съвета. Това е много важно, каза председателя и се надявам, е, че е, съвета ще вземе предвид позицията на парламента. Ние не сме заинтересовани много от този междуправителствен подход от който те се интересуват. Сега преминаваме към доклада на Жан-Пол Гозес. Дали това е същият? Изменение второ. Имам два списъка за гласуване за едно и също нещо. Изменение второ за против въздържали се приема се. Първо изменение за против въздържали се приема се по целия текст. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. 42 гласа за, никой не е против. Двама въздържали се. Относно законодателната резолюция, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 42 гласа, няма против, двама въздържали се. Благодаря. Сега преминаваме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 Okay, this is, um... И така, докладът на сам Потерхо, компромис Б, за, против, въздържали се, приема се, 17 компромис за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за против въздържали се приема се. 22 за против въздържали се приема се. Компромис Д приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. 28 за против въздържали се приема се. 30 за против въздържали се приема се. 29 за 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. G в две части. Първа част е за против въздържали се приема се, втората част е за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим по втората част. Край на гласуването. Приема се с два гласа. 37 за, против въздържали се. Да проверим 37. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 38 за против въздържали се. Приема се. Компромис хаш за против въздържали се. Две части. Първата част за против въздържали се. Приема се. Втората част за против въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И за против въздържали се приема се. Компромис И от за против въздържали се приема се. 51 за против въздържали се отхвърля се. К за против въздържали се приема се. 56 за против въздържали се приема се. Пятьдесят и седьмо за. А, то отпада. Когато е пренесено на другата страница, не го виждам. 58 за, против. По 58, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Не се гласуваше, защото не бях с раздвоено внимание. 58. Така, 61 за, против, въздържали се, приема се 62. Добре. Шестдесет и първо електронно гласуване. Може би гледах в друга колона. Край на гласуването. Отхвърля се 21 гласа за, 24 против. 62 за, против, въздържали се. Ще проверя 62. Мисля, че е прието. Моля, гласувайте. Имам нужда от помощ. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 63-то за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, ако не ми вярвате. That is rejected. Отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. По първоначалния текст, 16 параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преамбил А, кой е за, съображение А. Това е първоначалния текст, няма изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо, устно изменение от докладчика да се замени думата especially с only. устното изменение кой е за, против, въздържали се. Отхвърлено е без изменението, без устното изменение. Искате да проверите за устното изменение?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 Не беше много ясно. Сега изменение. Първо безусното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Now, amendment two in favor. Amendment two in favor. Against. Abstentions rejected. Three in favor. Against. Abstentions carried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 Някои хора изчезнаха. Кой е за? Против, възражали се, приема се. Шесто за, против, възражали се. Отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, Електронно гласуване по девето. Смятам, <laughs> че някои не си вдигнаха ръцете както трябва. Right. Vote. Vote. Дори аз самата. Моля, гласувайте. Добре. Well, yeah, well, there were some downward pointing thumbs, which was obviously wrong. Инстинкта ми все, все пак не ме подведе. Вие не сте си вдигали ръцете както трябва. След това десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Ориг... Първоначалният текст по F, кой е за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 е съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по така изменения текст. Електронно гласуване. Още двама трябва да гласуват. 44 гласа за, няма против, двама въздържали се. Благодаря. Поздравления за докладчика. Сега ще а, гласуваме по доклада за Е и Б. Okay, are we ready? Готови ли сте? И така, първо изменение за против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се. Може ли да проверим трето изменение? <laughs> Uh, Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Не видях нито една ръка от НП. Добре, приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против. Мог... Можем ли да проверим втората част? Моля, гласувайте. Елиса, Елиса, Елиса, Елиса. I don't know what's going on here, but we'll find out. Three more to vote. Още трима трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение за против. No, that was the last one. Yeah. Now, now I've got to do amendment. Сега седмо изменение за против въздържали се. Приема се. Четвърта линия от първоначалния текст за против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, първата част за против, въздържали се. Да проверим, но мисля, че се приема. Приема се и така втора част сега.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 And that was carried. Приема се. Така стигаме до алинея 9. Това е изменение 17 от две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Малко ръце да видя, ако обичате 18. Може ли електронна проверка? Изменение 18. Нищо не излиза. Край на гласуването. Приема се с един глас. Разлика. И тъй сега 19 изменение за против, въздържали се, приема се. 20 за против, въздържали се. Проверка за изменение 20. Добре. Някой се изметна. Край на гласуването. Прекратявам гласуването. Приема се. 21 за, против, въздържали се. Приема се. Сега така изменения текст гласуваме. Това ли беше? Браво. Гласуваха ли всички? Преди да сте изчезнали, прекратявам гласуването. 39 за, един против, един въздържал се. Благодаря ви. Нямаме нищо по точка разни. Следващото заседание е 9 часа на 9 януари. Весела коледа. Благодаря.